уважаеми колеги, ще има следните промени в дневния ред. Шеста точка. Гласуването за обща процедура за международна закрила Съюза ще бъде отложена. Седма точка. Адекватността за защита, предлагана от щита за лични данни в отношенията между ЕС и и САЩ в 10.20 ще се състои. Осма точка – предлагане на оставащите разпоредби за достижението на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния ще се отложи за друго заседание. Ако нямате възражения към тези промени в дневния ред с внесените изменения, считаме, че дневният ред е прият. Колеги, ще има превод на всички езици, с изключение да датски, малтийски и лат... литовски. Всъщност литовски ще е на лице само в пасивен режим. По препоръките на координаторите. Можете да намерите тези заключения на координаторите в папката с документи за заседанието. Приемате ли тези препоръки на координаторите за процедура 2015? В 10.45 ще започне гласуването. Моля ви да си носите картите за гласуване. Започваме с обсъждане на въпроса за положението в Унгария съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май, когато Европейският парламент прие резолюция относно положението в Унгария. В 10 параграф пар, парламентът даде указание на комисията Либе да започне процедура и да изготви специален доклад за да се гласува в пленарна зала по обосновано предложение съгласно член 7. Едно от договора и съгласно член 83 от правилника за дейност. Мис Аржентини. Госпожа Сържентини е докладчик. Тя беше определена от юли 2017 и тя изготви проекто доклада. Госпожа Сържентини, моля да представите вашите констатации. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че вие председателствате заседанието ни тази сутрин. Колеги, докато говоря, вие ще получите разпечатка на моя проекто доклад. Съжалявам, че започваме по малко по-различен начин нашето обсъждане. За първ път парламентът изготвя доклад, който се отнася до член 7, точка 1 от договора. Днес разпространихме тази информация на журналистите, което е невъзможно да се направи а, преди да бъде представен доклада тук, но все пак аз действах предпазливо. Така че вие ще получите както по имейл, така и в разпечатан вид проекто доклада. И така, ние ще разполагаме с достатъчно време да направим обсъждане на доклада, както си дадохме и достатъчно време за изготвянето на доклада. Така че от е, юни 2017 до април 2018 времето беше доста много, тъй като това е сериозен въпрос е, и трябва да сме предпазливи, тъй като за първ път е, изготвяме подобен доклад. Така че с какво разполагате? Това е доклад, който се базира на това, което предложи комисията по отношение на член 7 за Полша. След това има доста обширно приложение. Ще се спре на него много подробно. След това има обяснителна записка. Там се посочва каква е била процедурата, какво сме направили, какво според мен трябва да бъде, каква трябва да бъде тази процедура. Целта е да има повече яснота. Преди известно време парламентът реши докладчикът да представя информация за срещите, които е провел при изготвянето на своя доклад и аз съм включила тази информация като последна част от доклада. Може да липсват някои имена, но все пак получавате обща представа. Има четири становища, които трябва да включим в доклада. Едно от тях беше гласувано в Комисията по конституционните въпроси. Другите са в Баджа, Култ и ФАМ. Те са публикували своите становища. Аз искам да благодаря на тези комисии, че са изготвили становища като обръщат внимание на конкретните въпроси в техния ресор. Именно това беше моя подход. Обхватът на доклада. Искам да изясня този въпрос, тъй като имахме много разговори и изглежда има все още хора, които считат, че ако тази тема е а, разгледано в рамките на процедурите за неизпълнение и а, е взето решение, този въпрос не трябва да се разглежда, но парламентът не си е поставил подобна задача. Ние искаме да видим как е, всички аспекти на върховенството на закона, е, демокрацията и човешките права взаимодействат. Е, ние сме отчели член 2, ние сме посочени това в анекса, ние сме отчетли съобщението на комисията, където се посочва, че член 7 не се ограничава само до изпълнение на достиженията на правото на Съюза. И ние искаме да видим кое е значимо. Може да има отмяна на законодателство, но трябва да видим какъв е реалният ефект от тези закон. И ние искаме да видим какви са резултатите от законодателство, което е прието и се изпълнява, или което е било прието и след това е било оттеглено, но е, ефекта му остава. И така ние проведохме подробна обмяна на мнения. Мисля, че има краен срок за изменения до 15 май. През юни ще се разгледа в пленарна зала за, с а, а, просто мнозинство и през септември вече нещата ще са по-иначе. След като разгледахме всички написани доклади от комисиите, специални представители, върховни представители, разговаряйки с заинтересовани страни е, от е, Унгария, както в Страсбург, е, така и в Будапешта. Искахме да сме сигурни, че имаме предвид точно това, което е записано в член 7 1 че има сериозни нарушения, така както е посочено в член 2. Шокиращо е да видим колко много предупреждения са били отправени от 2010 година насам по много въпроси. Аз ще се спра на някой от тях. Имахме 6 конституционни промени след 2012. Има проблеми с компетентностите на Конституционния съд, обикновените съдилища, имат по-засилен контрол от изпълнителната власт, свободата на изразяване, закона за медиите, за незаконното медийно съдържание, за предубеден съвет за медиите. Също използването на, на тези медии за политически реклами, също свободата на учебните заведения, свободата на сдружаване, НПО, ограничаване на гражданското общество и нещо, което все още не е гласувано, но това показва какъв е ужасния ефект. Така нареченото законодателство «Спрете Сорос» което ще има отражение върху гражданското общество. Има влушаване на атмосферата, свързана с нетолерантност прямо ромското население, спрямо мигранти и беженци. Госпожо председател, ние разглеждаме всички теми по-отделно, но сега а, трябва да видим а, тяхната последователност. И този доклад а, показва по какъв начин унгарците в Унгария се, са третирани от собственото им правителство. Дали правата им са достатъчно защитени, дали все още имат предсказуемо правителство, дали има правна сигурност по начина по който работи държавата и по който се отнася към гражданите си. Моето заключение е, че има сериозно влушаване в това отношение не става дума за влияние отвън, не става дума за търсещи убежище или за мигранти. Става дума за правото на унгарските граждани да бъдат третирани така, както всички бихме искали да бъдем третирани. Мисля, че по този а, начин а, гледаме и на нашата отговорност като парламент да предприемем действия. Съветът и комисията също трябва да покажат, че европейските ценности имат смисъл. Надявам се, че съм се справила на всички общи въпроси. Госпожо председател, нека да спра до тук за момента. Разбирам, че не мога хората да са прегледали документа. Нека да кажа, че всички позовавания се базира на доклади, изготвени от други. Нищо от това е, е мнението на госпожа Сържгентини. Всичко се дължи на изследвания, направени другаде, тъй като исках моя доклад да бъде базиран максимално на фактите. При изготвянето на доклада беше също болезнено да видим, че се разчита на ООН, на Венецианската комисия, на съвета на Европа, на ОСР, на органи, които са извън Европейския съюз, докато органите в Европейския съюз не са поели върху себе си тази задача. В обяснителната ми записка аз отново подчертавам, че инициативата предприета от парламента за европейски механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни права е от изключителна голяма важност. Благодаря, благодаря ви за въведението. Ще започнем разискването с координаторите. Роберта Мецола, която е докладчик в Сянка. Благодаря ти, Барбара. Тази комисия е получи задачата да разгледа ситуацията в Унгария и да представи обосновано предложение дали има истински риск за нарушение на ценностите на Съюза в страната. Именно това правим сега. Ние не целим да атакуваме Унгария, нито пък да трупаме политически дивиденти, а да се придържаме преди всичко към фактите като същевременно а, говорим а, недвусмислено за необходимостта от спазване на върховенството на закона, а, също и за избирателния закон, който не трябва да дава карта бланш на политическите силни на деня. Ето защо в дискусията ние подкрепиме усилията на комисията да се създаде демократична механизъм на Европейския съюз за върховенство на закона, демокрацията и е основните права, което показва един подход, базиран на експертните познания. Целта е да не се допуснат нарушения на върховенството на закона, а не да се действа в последствие. И слушах е, Джудит много внимателно. Участвала съм във всички заседания на докладчиците в сянка. Според мен докладът трябва да е сбит, трябва да се базира единствено на фактическа информация. Всякаква политическа риторика или подвеждаща информация няма място в подобен доклад на нашата институция. Това го дължим на колегите, които са ни възложили задачата да изготвим доклада, дължим го и на унгарските граждани, да разгледаме ситуацията в тяхната страна по непредобеден начин. Ние ще имаме още едно официално представене на доклада в Либе, когато ще можем да изразим мислите си и позициите си по-подробно. Но първоначалната ми реакция е, че има доста въпроси, които не са тясно свързани с върховенството на закона в Унгария всяка заплаха, разбира се, на конституционната система в страната и въпроси, свързани с гарантирането на независимостта на съдебната система, са важни за всяка европейска демокрация. Но по други въпроси, като включването на въпроси, свързани с защитата на данните, интерпретирането на социалните права, според мен няма не се вписва в крайната цел, която сме се поставили с този доклад. Ние ще имаме всичко това предвид при воденето на преговорите по това досие, за да може резултатът да отразява това, което действително се случва на място и по какъв начин можем да помогнем на гражданите и да запазим това, което отстоява нашият съюз. Очаквам да чуя мнението на докладчика и на останалите докладчици в сянка. Благодаря ти, Роберта. Госпожа Гана Гомеш замества господин е, Йозеф Вайденхолзер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Джудит Саржентини за много сбитие, но много ясен доклад. Събитията в е, Унгария доведоха до сериозно влушаване на състоянието с върховенето на закона, демокрацията и основните права през последните години, така както тя каза, позовавайки се на различни източници, включително и на доклади, изготвени от Европейския парламент. Свободата на изразяване, академичните свободи, човешките права на мигрантите и на търсещите убежище, свободата на сдружаване и на събрания, също ограничаване на дейността на организациите на гражданското общество, правото на равно третиране, отношенията към ромите, ЛГБТИ и прочие, нарушаване на конституционната система, накърняване на независимостта на съдебната система и на други институции, както и много други тревожни сигнали за корупция и конфликт на интереси. Неодавна през тази година също Олаф излезе с един много критикуващ доклад, посочвайки, че има корупция и то системно проявява на корупция по отношение на използването на европейски фондове, облагодетелстваща семейството и близките на включително министър-председателя Орбан. Относно изборите в Унгария, трябва да посочим, че демокрацията не се свежда само до провеждането на избори. Относно тези избори има сериозни съмнения, доколко справедливи са били те. има нередности над 700 места за гласуване. Наблюдателите на ОССЕ посочват, че е имало голяма част, голяма степен на припокриване на държавата и на партията и са се ограничили възможностите на останалите участници да се конкурират на равна основа. Това е записано в доклада на ОССЕ не можем да очакваме самокоригиране на режима след изборите. Всъщност, само 24 часа след изборите подава оставка равинът на Унгария. Голяма ежедневник е закрита. Една радиостанция спира да излъчва. Ние не можем да сме мълчатливи наблюдатели, тогава когато става за подобни груби нарушения на член 2. Базата за този доклад на госпожа Саржентини е резолюцията от 17 май 2017 година. Ето защо ние цяло подкрепяме за задействане на член 7 европейските депутати трябва да е, гледаме най-сериозно на ценностите, заложени в член първи от договорите. Ние приветстваме подхода на докладчика е, с Аржентини. Моята позиция е, че има нещо повече от а, е, риск а, за нарушения. Да, има ясни нарушения, има системна заплаха за демокрацията, върховенството на закона и основните права в Унгария. Време е също и съветът и комисията да предприемат действия. Има само едно обяснение, защо до момента не са предприели действия. И това е, че НП защитава Виктор Орбан. Господин Юрек от ЕКР има думата. Dziękuję bardzo. E, przede wszystkim chcę e, podziękować Judith za znak... Благодаря ви. Е, благодаря на госпожа Саржентини на първо място. Е, тя е, чудесно се справя с работата си в комисията Либе, включително и като председател няма различие в мнението, Юдит, така че мога само да благодаря за начина по който се представят проблемите. Съгласен съм и с въпросите, които бяха зададени с заключенията. По време на работата по темата е, и консултациите с експерти, както и с представители на Унгария, е, обаче установихме, че някои от упреците и критиките не се потвърждават. На някои е, от заседанията аз обърнах внимание на този факт. Експертите не можаха да гарантират, че действително става дума за това, за което ние говорим. Много от от колегите опрекват Унгария в е, е, редица е, прегрешения, е, да кажем е, НПО е, и ограниченията за тяхната работа. Оказва се, че не е така. Когато става дума за организации, които получават е, големи помощи от чужбина, е, естествено те трябва да представят е, някакви обяснения и е, е Знаем, че и Путин в крайна сметка поставя подобни искания. Е, е, добре, Шорос, е, да кажем, е засегнат, но дали е Израел, дали е Италия или Унгария, това няма значение. Всяка държава има право да защити своя суверенитет и да постави искания по отношение на подобни е, е, видове финансирания. А що се отнася до мигрантските проблеми? Да, добре, незаконната миграция е голям проблем е, за всяка държава. Унгария е, в крайна сметка заяви, е, че има също толкова големи проблеми с незаконната миграция, както и всяка друга държава на външната граница на Европейския съюз. И още нещо критиките по отношение на а, сегрегацията на римски, а, ромските деца. Да, това а, действително а, е проблем, но а, не само в Унгария, а в половината от държавите на а, Европейския съюз. Така че не виждаме е, основание да критикуваме и заклеймяваме единствено Унгария в това отношение. Така че в общи линии е, смятам, че всичко това трябва да се има предвид. Е, не винаги мнозинството има право. Не бива да забравяме това тук в Европейския парламент. Е, да, много е комфортно да знаеш, че застъпваш мнението на мнозинството това обикновено е и мнението на властите. Но а, а, не винаги мнозинството има право във всичко. И мнозинството в този парламент също няма монопол върху истината. Резултатите от изборите в Унгария. Трябва просто да зачетем тези резултати резултат на е, свободно проведените избори. Е, унгарците имат право да изберат когото желаят. Е, да, е, съществуват и солидни социални различия, но в крайна сметка е, ние защитаваме правата на е, хората в едно демократично общество. Благодаря. Мистер Луис Мишел, субститут. София Недвел ще замести господин Луи Мишел. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Чух какво каза господин Юрек току-що. Има ли културни, политически различия между политическите партии, между различните държави? Да, има такива. Но има и общи принципи, които са в сърцевината на Европейския съюз. Съюза е общност, в която властват ценностите и върховенството на закона. През последните 8 години господин Орбан обаче пренебрегва този факт. Искам да подчертая нещо, което и други колеги казаха. Не става дума за Унгария, защото Унгария е нещо много повече от господин Орбан. Даже Фидеш е нещо много повече от Орбан. Само, че на него му се позволява да разруши демокрацията, върховенството на закона и да подкопае човешките права в Унгария. Аз подкрепям до голяма степен докладчика, там където тя казва, че има сериозен риск да се потъпчат в Унгария ценностите на Съюза. Радвам се, че казваш това. Нямах възможност да прочета целия доклад, защото го получихме неотдавна. Мисля обаче, че фактите са споменати. Очетавали сме ги и в предишни резолюции. Всеки път, когато говорим за конкретни мерки, предприяти или предложени от Орбан, или пък в последствие оттеглени, всеки път става дума за някаква игра от негова страна. Той използва една тактика на половинчати мерки, но в крайна сметка се стига до едно цялостно потъпкване на основните права и на принципа на върховенството на закона. Както казва и Юдит, мерките, които се предприемат, засягат всички сектори и се подкопават механизмите за контрол и проверка, които съществуват в една демократична държава. В сектора на образованието, ето един пример. Там децата се обучават да не критикуват, да нямат различно мнение. Наред с всички законодателни мерки има и много кампании на омразата, ръководени от Орбан. Те са насочени към други правителства, към други държави членки, към Европейския съюз. Това са кампании на омразата. И те нямат място в Европейския съюз. Затова трябва да се запитаме следното. И тук не става дума само за член 7. Ето го въпроса. Ако днес Унгария искаше да стане член на Европейския съюз, щяхме ли да я приемем? Нямаше. Помислете си. Даже не се шокираме, когато след изборите ОССЕ заключва, че е имало големи нередности и изборите няма как да бъдат определени за честни и свободни. В Европейския съюз съответно следва да сме много-много поразени от това. Както казаха Юдит и Ана Гомеш, тук става дума все пак и за унгарския народ, защото в страни от моралната страна на проблема, корупцията, измамите, пренебрегването на правилата за обществените поръчки, употребата с европейските фондове, финансирането и така нататък. Наред с всичко това има и други проблеми. Между другото, мисля, че комисията и Олаф би трябвало да се намесят по тези въпроси. За съжаление няма микрофон. Може ли да приключвате, казва председателката. Да. Положението заплашва Европейския съюз в неговата цялост, казва госпожа Инедвелт. И ето, затова сме се събрали днес тук. Знам, че НП е разделена. Има колеги от НП, които много критикуват Орбан. Факта е обаче, че НП защитава Орбан. Още две изречения. Господин Вебер окоръжава и подкрепя господин Орбан. И аз мисля, че той трябва да определи къде точно се намира неговата лоялност по отношение на ценностите. Член 7 отдавна трябваше да бъде приложен и ние ще подкрепим заключенията на докладчика. Благодаря. И сега Барбара Спинели, която замества Мари Кристин Вержия. Благодаря, Барбара. Изказвам се от името на Мари Кристин Вержия, която се извинява за това, че се налага да отсъства. На първо място бих искала да поздравя Юдит Саргентини за положените усилия. Наистина много работа е свършена и това, което е написано, според мен отговаря на действителността. Радвам се, че тя е подготвила един толкова добър доклад и се радвам освен това, че е изслушала много заинтересовани страни, не само представители на гражданското общество в Унгария, но и представители на международни организации, които са със сериозна тежест. Венецианската комисия, например, различни агенции на ООН. Юдит организира много различни изслушвания по темата и тъй като аз съм докладчик в Сянка, казва колегата Вержия, бих искала да и благодаря. Има нещо, което трябва да се спомене, нещо свързано с международната общност като цяло. Можем да кажем, че от известно време насам върховенството на закона е подложено на системни удари в Унгария. По настоящем положението не се подобрява. Неодавна приятия закон, насочен срещу неправителствените организации, най-вече от тези, които работят в областта на обежището и миграцията, е много сериозна заплаха. Това смятат международните организации. На тези НПО се пречи да извършват дейност, която е в интерес на самата Унгария, на социалната сплотеност на страната. Много добре знаем че резултатите от конкретни избори, историята го е доказала, могат да са всякакви. Но ако се подкопае върховенството на закона, се стига до много сериозни рискове, защото дори народа да гласува по един определен начин, ако се нарушава закона, това е факт. Комисията през последните 8 години проявява сериозни колебания относно това дали да действа или не. Какво се случи в крайна сметка? Сега доверието в Европа европейското законодателство е сериозно подкопано и не само в Унгария. Ако позволим дори на една държава, само на една държава да е, се откаже от принципите на, на върховенството на закона, това ще се прехвърли като зараза в целия Европейски съюз. Стратегията на европейските институции не трябва да зависи от е, политическия цвят на партията, която е на власт в съответната страна. Нещо подобно не можем да позволим да се случим. Да се случи. А решенията, свързани с конкретни държави членки, трябва да са напълно последователни. И аз мисля, че методологията, която използва Юдит в нейния доклад, е изключително добра. Мари Кристин наистина ще отдели много време, за да прочете доклада и ще решим какво да правим след това. Благодаря, казва председателката господин Лебретон, който замества господин Бей. Благодаря, госпожо председател. Докладът с Аржентини е изключително важен, тъй като а, той е свързан с задействането на член 7 по отношение на а, Унгария. Аз съвсем не съм убеден а, от аргументите, които бяха представени. Ще дам три примера. Първият Унгария се вини за това, че приема така наречения закон спрете Сорос. Не, не е ли нормално да се контролира финансирането на организации, които действат на територията на съответната държава? Когато Сорос е на прицела, изглежда се счита, че е напълно а, нормално всичко. А, мисля, че трябва да следи всяка държава какво става на нейна територия. Освен това се обвинява Унгария, че е затворила границата си за мигранти по границата с Харватия от 140 е, е, хиляди са пристигнали в а, е, Унгария като незаконни мигранти. Т.е. какво искате да направи? А, че Унгария трябваше да затвори успешно границата си, за да се защити, за да запази своята идентичност. Така че аз подкрепям това отношение Унгария. Ако има проблем с миграцията, който надхвърля границите на Унгария, трябва да се намери решение на по-високо място, но не трябва да се обвинява само Унгария. И третият пример планът за разпределение на мигранти, плана Юнкер, Унгария отказва да участва. Имаше референдум на унгарците и имаше огромно мнозинство от унгарските граждани, които казаха, че са против. Освен това, по време на изборите партията на Орбан постигна забележителна победа, така че аз предлагам да се зачита суверенитета и волята на унгарския народ. Благодаря. Госпожа Ферара не може да присъства. Тя е докладчик в сянка от СПД. Госпожа Вимберг, може би, ще я замести. Заповядайте. Да, замествате. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Саргентини за този доклад, макар че той се появи доста късно и още не сме имали време да го прочетем. Разбирам, че тук в тази зала много хора се притесняват, защото Унгария сега посочва какъв е пътя напред за много други европейски граждани. Видяхме какво се случи на изборите. Искам да поздравя Унгария за резултата. Виждате каква е подкрепата за Орбан. Разбирам, че много-много се страхувате, защото смятате, че, че това ще се случи и в други държави членки. Виждате, че народа му вярва. Той се грижи за своята страна, за своите граници, за своя народ и това трябва да се уважава. Но разбирам естествено, че се притеснявате от това, което се случва там. Разбирам естествено, че пред Унгария има известни проблеми, предизвикателства. Това въжи за всички държави членки. Вие споменахте ромите, споменахте интегрирането на мигрантите. Вижте обаче какви са други другите държави членки и какво правят те в това отношение, какво правят те по отношение на мигрантите, защото има държави, които приеха страшно много мигранти. Виждаме в Унгария, например, че когато не може да има интеграция, значи не трябва да се приемат толкова много хора на територията на страната, за да може да се управлява положението. Мисля, че трябва да уважаваме позицията на Унгария и мисля, че трябва да поздравим Унгария за демократично проведените избори. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Сега ще дам думата на Кинга Гал. Две минути, моля ви, не повече. Ще се опитам. Благодаря ви. Ще се опитам наистина да бъда кратка. Нека да подчертая, че от 2004 съм член на тази комисия и от 2007 съм заместник-председател на комисията Либе. Но трябва да подчертая, че до този момент не сме провеждали подобна процедура с обсъждане на доклад, който членовете на комисията получават бройни минути преди началото на заседанието. И никой не е имал възможност да го да се запознае с текста. И все пак в е, един голям унгарски ежедневник една част от доклада бе публикувана. макар госпожа Сържентини да бе заявила, че няма да подготви доклада преди изборите. И все пак така, информацията изтече, така да се каже, беше пусната на този вестник. Нека да подчертая, че основата на правовата държава е, е, се гради върху резултатите на демократичните избори. Ако не уважаваме резултатите от едни демократично проведени избори, е, тогава не можем да говорим за върховенство на правата. В това отношение госпожа Софи Инфелд трябва да помисли е, върху казаното и също времено е, да имаме предвид и всичко това, което е, пишат вестниците в Унгария. 70% от избирателите гласуваха. И една голяма част от тях подкрепиха всъщност управлението в страната от години наред. Не могат тези хора да се ръководят единствено от субективните си усещания. Не могат и също времено да приемат това, че им се налага непременно да приемат е, мигранти. Е, всъщност е, става дума за една контрапродуктивна критика, която ние се опитваме да упражняваме и за една истинска кампания на омразата срещу Унгария. В Унгария не се убиват журналисти. В е, Унгария е, не се използва сила срещу полицията. Как е, в крайна сметка си позволявате да твърдите, че тук в този доклад са включени е, всички проблеми в страната. А време става дума за отделни проблеми, които отдавна вече са забравени, кои, е, които са получили задоволителен отговор, които са решени. И затова ви питам, защо смятате, че сте в състояние да прецените по-добре ситуацията в Унгария от хората, от гражданите на Унгария, от тези, които избират, е, имат избирателни права. И сега ще ви кажа, че ако се задълбочите малко повече в е, е, текста, ще установите, че става дума се за едни и същи е, печатни издания, се за едни и същи организации, неправителствени организации. На практика се опитвате да произнесете една политическа присъда и не оценявате резултатите. Франк Енгел, моля ви, в рамките на две минути. Ще се опитам. Това не е първия доклад, не е първия документ, е, който можем да прочетем по отношение на Унгария. И всъщност е, в този доклад, за съжаление, се прави онова, на което вече сме ставали свидетели. Е, твърде много се говори за подробности. Всъщност, мен не ме интересува дали равина в Унгария, главният равин е подал оставка. Едва ли това е свързано с резултатите от изборите. Същото мога да кажа и за броя на църквите в Унгария. Отбелязвам обаче факта, че много хора отидоха да гласуват и половината от тези, които решиха да гласуват, гласуваха за Фидес. 20% гласуваха за Йобик, между другото. Значи има някъде около 30% от населението, които могат да гласуват за други партии, социалисти, либерали, зелени и така нататък, които не се ползват с кой знае колко голямо доверие избирателната система я знаем каква е. Има причина обаче за такава. Защо тази система е такава? През последните 8 години, когато се промениха нещата, Орбан реши да не повтаря грешките от 98 година, защото ако го направи, пак ще загуби властта, както се случи през 98 година. Ето защо той реши никога повече да няма достатъчно силна партия, която да спечели срещу него. И беше направено всичко, що се отнася до практики, средства, за да не може никой да му се противопостави на политическия фронт. Трудно е всичко това да се опише в един доклад по член 7, посветен на член 7. Но точно за това става дума. Един човек който е дошъл в Унгария, мигрант е заплашван и неговото семейство е заплашвано от хората в селото, в което му се налага да пребивава. Много мигранти са в тежко положение в Унгария. И аз не мисля, че трябва да изпращаме мигранти в тази страна. Те са заплашени, не поради Сорос. Те са заплашени, защото партията, която е на власт и нейният лидер са решили, че унгарската самоличност е единственото, което има значение. И това беше единственото, което се споменаваше в манифеста преди изборите. Там няма нищо друго. Тази държава обаче сега се основава на омразата. Нито една държава не може да бъде основана на омразата. И ми се иска да можем да намерим начина да подчертаем точно това в окончателния вариант на доклада на е, Юдит. Това е основният проблем. Проблема не е Есорос, проблема не е признатите църкви, е, проблема не е Централно Европейския университет. Проблемите не са и другите, които обяснявате и заради които говорите за процедура по нарушения. Проблема е този, за който аз говоря, а именно, че постоянно има създаване на атмосфера, в която властва един национален алианс срещу всичко, което не е като него. В такава атмосфера не може една държава да е членка на Европейския съюз. Госпожа Бьорк, за една минута. Съвсем накратко искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Радвам се, че отправна точка за нея са демократичните принципи и основни е, права. Аз съм съгласна с е, вече изказалите се, но е важно все пак да се погледнат подробностите. Независимо от това какво, какво каза предишния оратор, защото атмосферата на омразата, всичко свързано с омразата, е основано на конкретни факти, които трябва да бъдат споменати. Искам да кажа, че в Комисията по правата на жените също работим по този доклад. Госпожа Нойхъл е докладчик, аз работя с нея и ние ще дадем своя принос, защото положението с жените борци за човешки права в Унгария е изключително тревожно. Благодаря госпожа Ярока. Благодаря, госпожо председател. Е, имам някои забележки. Е, смятам, че е скандално е, използването на ромите като политическо оръжие. Унгарското правителство и Виктор Орбан всъщност изпратиха е, за първи път в нашата история депутат в Европейския парламент. Ето, аз съм живото доказателство за това. И но съм и на водещи функции е, и постове тук в Европейския парламент е, е, по наша инициатива, е, в крайна сметка, бе предложена и е, инициативата стратегия за ромите на Европейския съюз. Без нашето активно съдействие нямаше да бъде възможно да се приеме тази стратегия. Унгарското правителство прояви желание да подкрепи стратегията ако социалистите или мнозинството тук се интересуват за положението на ромите, би трябвало да прегледат всички документи, които са гласувани вече или са обсъждани в пленарна зала. Паравоенната гвардия бе забранена от правителството на Орбан. Имаше преди управлението на Орбан убийства на роми. В последните седмици ромите в Унгария всъщност подкрепиха в значителна степен настоящото правителство. И те отчитат усилията на правителството срещу сегрегацията на ромските деца. Освен това, споменат бе и докладчика на съвета на Европа тук. Ако въпросите свързани с ромите бяха толкова важни за съвета на Европа, то тогава е, нямаше да бъде изритан от съвета само за един ден един представител на ромите. Diszkriminációnak érzem, hogy én csak egy percet kapok, nem tudom egy perc alatt összefoglalni. Szeretném megköszönni смятам, че е дискриминация това, че е, ме ограничавате в изказването ми само до една минута. Е, едва ли бих могла да изложа убедително това, което мисля само в една минута. Става дума за редовните атаки от страна на Европейския парламент е, срещу Унгария за това, че не защитаваме, видите ли, ромите, за това, че не сме пожелали да приемем огромни потоци от незаконни мигранти. Става дума за е, в крайна сметка проблеми, които се осъзнават от унгарското общество по същия начин, както и в други държави членки. Е, и е, става дума за въпроси, които представляват проблем за целия Европейски съюз. И ето, че националното правителство, което управлява през последните 8 години е, по начина, по който вие смятате, че е недопустимо и го критикувате, е, бе е, пред... избрано и отново се радва на две трети мнозинство. Благодаря на господин госпожа Саржентини е, не за това, което е написала, а за това, че е, написвайки го, всъщност ни мобилизира, обедини нас, унгарците, независимо от политическите различия, защото ние сме е, готови да се обявим срещу лъжите, които се разпространяват за нас. Както виждате, тук има само шепа е, парламентаристи. Е, с други думи, тази дискусия вече не интересува никого. Депутатите е, едва ли ще присъстват и в пленарната зала, когато се обсъждат тези въпроси. Е, тези е, разисквания са невероятно е, досадни и скучни. Е, е, Бих искала да привлека вниманието на всички към факта, че ние в никакъв случай няма да допуснем дестабилизация в страната. Нека да не допуснем при нас да се получи ситуация, подобна на тази в Украина. Да, благодаря. Следващият оратор за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз съм наблюдател тук, но а, нямах намерение да взимам думата, но ще се опитам в една минута да кажа, че аз съм един горд баща. А, а, и се гордея с моето семейство, и съм патриот, и се срамувам ужасно от положението в страната. За това, че унгарски политици докараха страната до това положение. А, вие чухте какво твърдят политиците от Фидеш за това, че става дума за грозна кампания на обрезата, насочена срещу Унгария. А, тази пропаганда а, а, на омразата, както се твърди, при нас в Унгария са насочени срещу Фидеш, но ето, че гражданите у дома избрах отново Фидеш с почти същото мнозинство от гласовете, както и преди. И така, тези първо се проведоха изборите и сега провеждаме изборите. Е, е, съжалявам, е, че разговаряме по тези въпроси и се срамувам за това, че вътрешната политика на Унгария е тема на едно подобно заседание и разискване. Благодаря ви. Бих искала да ви информирам за това, че на 25 и 26 април ще е, е, гласуваме е, по проекто доклада. Госпожа Саджентини, може би ще иска да каже в заключение нещо. Не, аз няма да се опитвам да обобщавам този първи обмен на мнения. Оценявам е, искането на колегите за подобряване на е, съдържанието на проекта доклада. Ще е, се постарая при всички положения процеса на прозрачност при подготовката на текста е, да бъде подобрен. Е, едва ли ще бъде полезно в момента да започна да коментирам отделните мнения. Ще имаме достатъчно време за да обсъдим тези различия в мненията в бъдеще. И така, повтарям още веднъж датите за комисията 25 и 26 април, казва председателката. И сега продължаваме с следващата точка. А, а, Става дума за въпрос с искане за писмен отговор до комисията от 24 октомври 2017 от Софи Инфелд е, относно липсата на независимост на полската съдебна система, която ще възпрепятства европейското полицейско и съдебно сътрудничество. Е, и така, е, нека да ви информирам, че въпросът бе зададен от госпожа Софи Инфелд и бе е, внесен е, на 24 октомври 2017. Е, Съгласно правило 130, е, точка 5 от е, правилника за дейността на Европейския парламент, срокът за отговор е 6 седмици, в които комисията има възможност да подготви писмения си отговор. Комисията обаче отговори едва на 7 март 2018 в съответствие с точка 5 от правило 130 от правилника за дейността, координаторите от Либе решиха, че този въпрос трябва да бъде включен в дневния ред на нашето заседание днес, за да обменим мнения по този въпрос. Давам думата на Софи Инфелд. Да, благодаря, госпожо председател. Европейската комисия вие казвате днес писмения отговор на, през, едва през март, на 7 март, но това всъщност не е в истинския смисъл на думата отговор или поне не е задоволителен отговор. Да, Засилва се, е, така да се каже, системния риск по отношение на е, върховенството на закона. Съгласно този отговор на комисията има е, редица така, тревожни данни, свързани с Европейската заповед за арест и други е, европейски решения, както и е, ЕКРИС, Европол и така нататък. Е, споменати са и редица факти, свързани с оперативна съвместимост, с доказателства. Следващата седмица ще стане ясно за всичко това. Да, действително Става дума обаче във въпроса за е, действителната независимост на съдебната система. Може би някои от вас ще решат, че отново става дума за конспиративни и подривни е, действия, но трябва да кажа. В Полша е, Властите твърдят, че върховенството на закона системно се нарушава и по тази причина всъщност бе издадена и такава е, европейска заповед за арест, съгласно тези, които нарушават и подриват законите. Добре, но това е конкретен факт, който ние критикуваме и се оказва, че това е реалност и то тревожна реалност в Польша. Смятам, че е, конкретният случай демонстрира съвсем ясно, че Държавите членки е, би трябвало да спазват определени стандарти е, във връзка с върховенството на закона и гражданските свободи, но очевидно Польша не смята за необходимо да се съобразява не става дума за а, е, така, процедура по а, е, член а, 7 а, от правилника. Не. А, е. става дума за а, въздействието от по определени действия на полските власти върху а, прилагането на а, а, решението за Европейската заповед за арест. Какво смята комисията по този въпрос? Някой смята ли. А, а, е, за необходимо да вземе е, отношение по въпросите Барба Распинели. Благодаря изрично на Софи за това, че тя задава този въпрос. Аз съм разочарована от отговора на комисията. Е, комисията твърди, че започва процедура по член 7 така да се каже, е, процедура е, за нарушаване на е, договора. Но въпросът, който бе зададен от Софи, не намира отговор в отговора на комисията. Аз самата също не, не мога да открия отговора на конкретния въпрос. Е, имаме толкова много институции, толкова много служби и органи, е, е, които отговарят, да кажем, за финансовото сътрудничество и в които са представени различни страни но се установява, че не се спазват принципите на правовата държава, независимостта на съдебната власт. Тогава какъв е смисъла да продължаваме да работим за изграждането на Европейска прокуратура? Не можем да очакваме във всички държави членки, очевидно, истинско разделение на властите – аз подкрепям битката, която е започнала Софи и очаквам много подробен отговор на комисията. Госпожа Марвей. когато говорим за атаки, естествено, на първо място Унгария, сега Полша. И Софи е, тръгва на поход срещу държави членки, както и е, Юдит. Осем депутати сме тук. Това е, показва колко голям е интереса, когато става дума за санкции. Всички останали в залата всъщност са посетители, експерти, асистенти. Осем европейски парламентаристи се интересуват от този доклад. А съдбата на Унгария и на Польша е, в крайна сметка няма да се определи от присъстващите тук. Ние е, имаме нашата култура, е, нашата економика, ние е, притежаваме и национална гордост. Не можете нито в Унгария, нито в Польша да потъпчете тази национална гордост. Националното единство на практика се укрепва в Унгария в резултат на вашите пропагандни кампании и същото ще се получи в Польша. Съжалявам. Госпожо Морбай, вие не сте пълноправен член на тази комисия. Вие всъщност дори не сте и е, заместващ новият е, член е, тук в тази комисия и ще ви е, напомня за едно решение от Париж, което бе обсъдено от много-много членове на парламента. Става дума за съдебно решение, да. Много моля, колеги, Нека да изслушаме сега и представители на комисията. Госпожа Ринго. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас за това, че ми давате възможност да дам допълнителни обяснения по парламентарния въпрос, зададен от Софи Инфелд и ако тя реши, ще получи този отговор и в писмена форма. Да, както знаете, е, през март ние внесохме нашия писмен отговор е, във връзка с независимостта на съдебната система е, в държавите членки, която според комисията е изключително важна за върховенството на закона. Много важно е и от гледна точка на взаимното доверие при прилагането на различни инструменти, е, прияти на европейско равнище. Е, липсата на е, независимост на съдебната власт естествено може да окаже много неблагоприятно въздействие върху отношенията е, като цяло в Европейския съвет. Комисията е, проучи с е, всички е, средства, които са на нейно разположение, ситуацията в Польша. По отношение на е, сектора ПВР, е, ние е, се съобразихме с всички е, решения, с всички съобщения е, във връзка с е, е върховенството на закона, е, най-вече с решенията от 2017 на комисията в това отношение. Първо ще ви кажа, че е, трябва да се обърне внимание на следното. Госпожа Инфелд току-що го каза. Скорошното решение на Върховния съд на Ирландия, което е изключително важно за днешната дискусия. Ирландският съд реши взе решение относно европейска заповед на арест, издадена от полски органи. И в резултат на, това, на тази заповед полски гражданин бе арестуван в Ирландия. Но това решение бе оспорвано и Ирландският върховен съд в крайна сметка реши, че е, е, Европейската заповед за арест е, оказва неблагоприятно въздействие върху процеса в Польша срещу този гражданин и може да доведе до пристрастно решение. Госпожа Инфелд пита как това, ситуацията в Польша се отразява върху FIUNet, върху ЕКРИС и Шенгенската система ШИС. Що се отнася до FIUNet, трябва да обясня, че не става дума за база данни на Европол, а става дума за система за обмен на информация между финансовите отдели, отделите за финансово разследване. Това е система, която е децентрализирана и информацията остава в сървъра на FIUS. Всъщност FIUS не отговаря за разследванията, а само за анализа на а, а, данните или информацията, предоставена от различни финансови служби. А, и тези анализи са в услуга на а, съответните компетентни органи, когато става дума най-вече за потвърдено финансиране на терористични действия. Еваил в Польша всъщност е административен орган в рамките на Министерството на финансите. Що се отнася до базата данни ЕКРИС? Тя е, система за електронен обмен на данни по отношение на информация за осъдени лица – в е, държавите членки. Е, тя действа от е, април 2012 година. Използва се от полицията и от съдебните органи в връзка с съдебните производства по наказателни дела. Що се отнася до Полша, Полша получава много искания за информация, която да подаде по линията на ЕКРИС. И Полша, е, съгласно данните, с които разполагаме, винаги много надежно отговаря и е, изпраща, е, значи полското ЕКРИС изпраща на европейското ЕКРИС поне до 2016, до когато сме направили анализа на действията на Полша. Всичко е било наред, няма оплаквания. Що се отнася до ШИС, е, е, в комисията няма никакви тревожни данни относно сигналите в ШИС е, и конкретно във връзка с Польша. Когато става дума за сигурността в рамките на съдебното сътрудничество и правното сътрудничество, особено по наказателни дела, не сме открили слабо място по отношение на Польша когато става дума за сътрудничество в рамките на ПВР, естествено, ако има слабо място в сигурността и безопасността, тогава всички са засегнати е, но е, до този момент, както казах, не сме открили такова слабо място, проистичащо от Полша. Е, зачитането на, свободните, на гражданските свободи, на демократичните права на гражданите, всичко това е тясно свързано и с сигурността и безопасността на гражданите. И е, смятаме, че в това отношение има пълно съответствие за момента с е, нашите представи за граждански права е, и за е, спазване на правилата за безопасност и сигурност. А по отношение на съдебното дело е, и решението на съда на ЕСА, да, Това е, е много важен въпрос. Естествено, ние в момента анализираме ситуацията е, от гледна точка и на решението на Европейския е, съд. Но няма нищо, което, освен че анализираме, което бих могла да кажа, че изисква спешни действия. Госпожа Софи Инфелд. Може би е, говорим за различни точки е, в дневния ред, поне това е моето впечатление, защото е, е, е, ние се разминаваме напълно. Не става дума за суверенността и независимостта на Польша, става дума за правното сътрудничество и съдебното сътрудничество е, в Европейския съюз. 2007 е, всъщност. Е, е е, Польша е, бе първата страна, която подписа, така да се каже, Европейския пакт за е, граждански свободи, но Съжалявам много, че с доста солидно закъснение, вместо 6 седмици, близо 30 седмици по-късно получихме този отговор на комисията, който е незадоволителен. Комисията някакси разводнява нещата и се опитва да разкраси всичко това не става дума само за а, трите споменати от вас бази данни. Става дума за взаимното доверие. А, и тук, естествено, няма да се ограничаваме единствено върху тази тема. Комисията се тревожи и се страхува да се заеме истински с а, тези спешни и, а, може би, за комисията неприятни въпроси, но те не търпят отлагане. Аз поставих този въпрос през октомври бе е, взето и решението от Ирландския съд, е, което бе абсолютно предвидимо. И, и е, не можем сега да се правим, че е, е, видите ли, ирландското е, съдебно решение просто не е чак толкова важно и че засяга единствено ирландския съд. Не. Е, не става дума само за базите данни на Европол, ЕКРИС и ФАИО. Не става дума за съдебната система, за съдебната власт в Польша, като част от европейската съдебна е, власт и е, за това как се прилага европейското законодателство. Аз не съм съгласна с госпожа Морва и казаното от нея преди това във връзка с Полша и Унгария и така нататък. Не, защото когато е едно звено, когато съдебната власт в една държава не функционира правилно, тогава цялата система започва да се разпада или е нарушена. Е, е, не става дума единствено за мой въпрос, става дума за въпрос, който задават и граждани на Европейския съюз. Е, аз е, бих искала отново да се върна на този въпрос, госпожо председател. Да, благодаря. Приключихме с тази точка. Имаме 5 минути преди да пристъпим към гласуване. Господин Юрик, вие поискахте думата, след като приключихме дебата председателката. Още нещо допълнително искам да кажа. As I understood, it was postponed. No? Adequacy of product. The... Uh, yes, sorry. Извинете, имаме още една точка. Точка седма. Следващата точка е проекто резолюция на парламента относно адекватността на защита, предлагана от щита за личните данни в отношенията между ЕСА и САЩ. Този проект е осъществ... предложен от комисията съгласно член 21. Отчитат се последните развития след публикуването на документите което може да се отрази евентуално върху дейността на функционирането на щита за личните данни. Тази резолюция представя препоръките към комисията, държавите членки и властите в САЩ, които трябва да бъдат решени, за да се гарантира, че щита за личните данни изпълнява целите, за които е създаден и гарантира в достатъчна степен защита на личните данни. Ще дам думата сега на докладчиците в сянка. Спомняте ли се кои са докладчиците в сянка? Е, Софи. Софи. Чудесно е. В четвъртък сутринта има много време за изказвания. Това е забележително, но че имаме толкова малко хора в залата за обсъждане на този важен въпрос компания като Cambridge Analytica са използвали а, щита за личните данни, за да прехвърлят данни към САЩ в огромни мащаби. И тъй като избухна скандала и за него се говори през последно време много, очаква, че ще има по-засилен интерес и тук. Не е тайно, че аз винаги съм считала, ще изчита за личните данни не е достатъчна защита според нашите критерии. Освен това има решение на съда на Европейския съюз по този въпрос. Ние трябва да сме последователни и затова трябва да бъдем по-критични, не само по начина, по който е а, конструиран този а, щит, но и по начина, по който се прилагат условията, които са заложени в него. Колко още трябва да чакаме за да се приключа с важните назначения в САЩ. Щита за личните данни се използва от Кембридж Аналитика, Фейсбук, както и от безброй други компании, което мисля, че е достатъчно показателно. Господин Далтън. Благодаря, госпожа председател. Искам да подчертая колко важно е да дадем достатъчна защита на гражданите, както и на бизнеса относно защитата на личните данни след Сейф Harbor. Щита за личните данни показва как нашите стандарти могат да гарантират международна защита на данните на хората. Ние Считаме, че те трябва да са права, които да вървят заедно с хората, независимо къде се намират те. Властите в САЩ постигат напредък в прилагането на механизми за правна защита, създаването на процедури за правоприлагане и прочие, и работа с нашите органи за защита на данните. Множество хиляди са фирмите, които са включени. Щита за личните данни е адекватен и аз искам в доклада да се посочат няколко неща. Министерството на търговията трябва да направи нужното, свързано с оценка на изпълнението. Освен това, трябва да се обърне повече внимание на прехвърлянето на данни. Трябва ни повече работа, за да се гарантира тази сигурност. Освен това, трябва да се направи повече и от омбудсманите в това отношение. Освен това, предстои задействането, прилагането на общия регламент за защита на личните данни, което ще доприне за по-добра защита и за постигане напредък по този въпрос. Надявам се, че ще продължим да работим добре с докладчиците в Сянка по всички тези въпроси. Благодаря. Госпожа Гиом. Аз ще говоря на английски от името на Биргита Зипел, която ми даде а, своите записки. Благодаря ви за този проект, който е балансиран и там са посочени различните безпокойства, които сме изразявали, свързани с щита за личните данни. Все още не функционира и цяло съвета за упражняване на контрол. Второ, администрацията на САЩ все още не е назначила постояние на омбудсман, въпреки че има правно изискване съгласно европейското законодателство да има такъв независим орган. Компании като Facebook, Cambridge Analytica и други компании, които са сертифицирани съгласно щита за личните данни, нарушават изискванията за щита на личните данни, прихвърляйки такива данни незаконно. Иначе Считам, че това е добро предложение от страна на председателя на Либе. Господин Фас, Фас, благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да взема думата тук пред членовете на Либе. Ние смятаме, че това предложение е така, твърде негативно все още. С Safe Harbor на, на практика по отношение на личните данни е, се започна е, действия в правилната посока. Ние предприехме също усилия от наша страна и по този начин се постигна един добър напредък и можем да очакваме и по-нататъчни положителни резултати. Естествено, каквото и да говорим за Кембридж аналитика и така нататък, не бихме могли да променим нещата изцяло с щитове за лични данни. Не, каквито и закони да приемаме, колкото и да са добри, няма да можем да се преборим изцяло с злоупотребата а, с лични данни. Но при всички положения трябва да се ръководим от правилата и, и насоките какво според нас е важно, а именно по-добър контрол? Фейсбук показва, че проблемът се осъзнава и в САЩ. Това не означава, че и там не се прави нищо. Напротив, прави се. Точно защото имаме общия регламент за защита на данните и защото имаме този щит за личните данни, ние е, осъзнаваме, е, така да се каже, и слабите места, и недостатъците, се опитваме да ги преодоляваме. Естествено, че е, не е добре това, че въпросният орган за така, да проследяване и защита и преглед на правилата в това отношение все още не е заработил истински, състава му не е пълен но все още не са е, назначени е, необходимите членове и служители, но това не е чак толкова непоправим недостатък, тъй като е, от тук не проистичат чак толкова непоправими негативни резултати. Е, естествено, темата е сериозна, но ние смятаме, че има достатъчно сигнали за това, че и е, е, Американската администрация не е безразлична към темата, но ние очакваме едно още по-сериозно отношение към е, договореното с Европейския съюз. Е, да, въпросът е, че щитът за личните данни е, е на лице и защитата трябва да се подобрява непрекъснато с всяка година. И там, където е необходимо да се внасят промени, да се обновяват нещата, сега историята с Фейсбук се интерпретира в смисъла, че виждате ли защитата на личните данни като цяло в САЩ не, не действа, не работи. Не, случилото се с Фейсбук и Кембридж аналитика е неприятно, естествено, но в общи линии нещата се развиват в правилната посока. Благодаря, госпожа Ернст. Ние от левицата сме песимисти, може би. Е, четем един и същи текст, един и същи доклад и установяваме, че става дума за солидна критика от страна на работната група по член 29 съществени така, основания за тревога и така нататък. Отклонения и така нататък. Междувременно е, става ясно е, в резултати на допълнителните данни, които е, лежат на масата, че нищо не се е променило. И въпросният е всъщност е на е, едно смокиново листо. Както и да формулираме нещата, е, колкото и да ни обвинявате в фатализъм и в черногледство, е, ние виждаме а, е, редица а, е, въпроси, по които нищо не е направено и а, е, няма гаранции, няма защитни механизми. Този независим омбудсман а, а, не съществува. Няма гаранции, няма защитни механизми, няма промени и не разбирам защо трябва да сме доволни. Има а, решение на Европейския съд е, е, по Сейф Харбър, сигурното пристанище. Е, и в него се казва, че трябва да се направи нещо и така се стигна до въпросния щит за защита на личните данни. Но този щит е, всъщност е, не показва напредък. И затова питам комисията, какво правите след като а, е, има достатъчно основания за сериозна тревога? Е, плана за действие е, а, е много важен в това отношение, но а, е, помня, че госпожа Юрова, комисара, е, заяви, че е, става дума за, и за тревожни елементи във връзка с защита на личните данни на потребители, например, но и аз съм съгласна. Става дума действително с нея бих подсилила доста повече формулировката. Господин Сакбърг трябва да дойде тук и да ни обясни какво става с Фейсбук, Фейсбук и да му зададем ние въпросите. Какво смята комисията да предприеме? Това е моят въпрос. Uh, like to... Искам да попитам дали има други желащи да се изкажат. Може би някой от името на комисията? Благодаря ви много. Благодаря, че ни давате ви възможност да, да кажем няколко думи. Мисля, че сме съгласни, че има какво да се подобри. Това е посочено и в доклада ни след годишния преглед на щита за личните данни. Ние приехме решение след като сме а, оценили, че има адекватно ниво а, на защита, забелязват се някои подобрения. Това беше видяно преди годишния преглед, това е отразено в доклада. Междувременно бяха направени допълнителни неща на базата на препоръките, които сме изложили в доклада. Така че има доста голямо съответствие с годишния доклад на органите за защита на личните данни. Ние подготвихме и осъществихме заедно анализа. Но със сигурност има какво да се подобри. Ние също сме разочаровани от някои неща, и това се отнася и до назначенията, особено назначаването на постоянен омбудсман. Ние имаме временно изпълняваща дъжността омбудсман, но ние нямаме такава длъжност тук. Обикновено имаме титуляр, който заема тази длъжност. Комисаря в множеството контакти с властите в САЩ в писмен вид, така и на базата на многото срещи, проведени последното, от която през март е подчертавала този въпрос. Това ще го направим тази следващата седмица също. Изключително важно е да се назначи омбудсман, иначе ще имаме правен проблем и няма да действа механизма на омбудсманите. Но това е важен сигнал за доверие и за важността, която според нас правителството на САЩ отдава на щита за личните данни, което трябва да намери отражение в назначаването на омбудсман. Други назначения са направени вече. Например, контролния съвет, те още не са утвърдени. Ние очакваме утвърждаването, така наречения пиклап да може да има пълен кворум, но вече са направени три назначения. Един от тях вече е преминал изслушване в Сената, но няма одобрението на Сената. Останалите двама предстои да бъдат изслушани в Сената. Това е свързано с постигането на кворум в Пикъм. Uh, в годишния доклад се посочва, че този орган изпълнява своите задачи. Ние се срещнахме с негови представители, заедно с комисаря. Това е отразено в доклада. И това е важна част от системата за упражняване на надзор от САЩ. Въпреки това, ние подчертахме важността на този въпрос. Това е част от препоръките номинираните лица максимално скоро да бъдат утвърдени и назначени. Министерството на правосъдието се занимава с този съвет за надзор. Процесът на сертифициране е сега много по-стабилен, отколкото беше при Safe Harbor, въпреки че има някои разлики. Беше засилен контрола, но трябва да има по-активна позиция от страна на съвета за надзор – Виждаме, че и Facebook и Cambridge Аналитика са сертифицирани по щита за личните данни, но виждаме, че не са използвали по надлежен начин данните, които са им поверени. Затова трябва да се предприемат по-активни действия от страна надзорните органи, да не чакат да получат жалби, а да извършват свои масови проверки. Тук трябва да се засили дейността. Освен това започна разследване от 2011 година има декрет за даване на съгласие. Там е направена проверка на, на Фейсбук, е, констатирани са нарушения на времето, така че FTC действа, но може би не трябва да се ограничава само до е, Фейсбук, е, когато възникнат някакви проблеми, а да обърне внимание на други компании, на техните практики, особено когато има риск важни данни да бъдат неправомерно използвани. Това, което направи комисаря и комисията, ние направихме годишния преглед. Това е много широко мащабна мероприятие. Имаше повече от 30 служители от различни органи на САЩ, които участваха, бяха подготвени детални въпросници. Откакто публикувахме препоръките, сме активни също на ниво комисар, така и на техническо ниво. Имахме редица срещи с американската страна. Председателката, може ли да се ориентирате към приключване? Да. Беше ни казано, че са предприяти редица стъпки за да се отговори на повдигнатите от нас въпроси, що се отнася до търговската част. Те са в тясен контакт с органите за закрила на данните, което също е нещо важно. Ние насърчаваме това. Те заедно разработват насоки, засилват сътрудничеството по изпълнението, за да не се допуснат случаи като тази с Фейсбук и Кембридж Аналитика. Благодаря Софи Инфелд за обобщение. Аз мога да кажа, че изглежда Европейската комисия не си изважда никакви полуки. Водим едни и същи дебати, както тези, които водихме по Сейф Харба. Очевидно, те не са се вслушали също в съвета на експертите, тъй като има цяла поредица от примери при която комисията не се е съобразила с становището на работната комисия или по EDPS. не са се съобразили с становищата на работна група 29, което доведе до последствие решение на съда. До кога ще продължава това? Аз дадох като пример Facebook и Cambridge Аналитика, защо не действа щита за личните данни? Може би американската страна се възползва а, от а, тази недостатъчна ефективност на щита за личните данни, защото все пак Трамп е спечелил благодарение на усилията на Кембридж Аналитика и Фейсбук. Така че не трябва най-любезно да молите вашите събеседници дали биха изпълнили споразумението или това, което се иска, да им се каже ясно, че трябва да се изпълнява това споразумение. Става дума тук само за а, препоръки. Ние трябва обаче ясно да кажем, че или ще има адекватност, или ние ще сложим край на щета за личните данни. защото ние имаме отговорност не към американската администрация, към европейските граждани да защитим надлежно техните данни от подобни злоупотреби, на които бяхме свидетели в случая с Кембридж Аналитика и други. Благодаря. Искам да напомня, че крайният срок за изменение е 23 април Сега ще започнем с гласуването, но преди това 3 минути почивка. Ще започнем гласуването в 10.45.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

C'est lui Okay, colleagues. И така, уважаеми колеги, разполагате ли с картите си за гласуване? Започваме. Ще гласуваме проекта на текст относно информационното табло в областта на правосъдието за 2017 година. Докладчик е Силви Гийом. Искате ли да кажете нещо? Не желаете. Започваме с гласуването. Осмо компромисно изменение. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Yes. We will change. Ще променим резултата. 15-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 15. Изменение 17. Начало на гласуването. Председателката се извинява. Първо компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 1. Изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Десето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Единайсто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Четирсет и четири. Начало на гласуването. Компромисно изменение номер 5. Извинява се председателката. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега позоваванията. Първо позоваване. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега съображенията. 12-то компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателното гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Monica too late. We finished voting. Уважаеми колеги, следващата точка, която ще разгледаме е информация от страна на госпожа Гризбек по отношение на предложението за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Знаете, че ние гласувахме в нашата комисия по отношение на мандата. Колеги, моля ви да запазите тишина. Ние гласувахме мандат за преговори през януари 2018 година, след като бяха проведени три тристранни диалога. Какви са основните различия между законодателите? Крайните срокове, основанията за непризнаване, социално повторно използване на конфискувано имущество, средства за правна защита, е, предпазни механизми и датата на прилагане на регламента. Сега ще дам думата на докладчика, която ще ни каже какво се случва в преговорите. Заповядайте, госпожо Гризбек. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отворя вратата. <laughs> Всъщност, микрофона. Ще се опитам бързо да представя състоянието до момента на преговорите по това досие. Вие казахте, че става дума за европейски регламент за взаимно признаване за решения за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпления. Целта е да се подобри сътрудничеството между компетентните органи за да могат да се конфискуват и обезпечават бързо и ефикасно облаги от престъпления в целия Европейския съюз. Повече от 98% от констатираните средства не се конфискуват макар да изглежда техническо, това е изключително важно средство, което трябва да имаме предвид. Вие казахте, че имаме проблеми, свързани с календара, с някои други аспекти. Ние в Либи през януари 2018 Гласувахме графика, започнахме триалозите на 23 януари първия, после още два политически триалога, четири триалога на техническо ниво. И миналата седмица имахме... Следващата седмица ще имаме още един в Страсбург. Преговорите вървят добре, в е, добър дух. Има много добро сътрудничество с колегите, които са докладчици в Сянка и които работят с мен по това досие. И се възползвам от случая да им благодаря. Българското председателство има желание да се приключи това досие до края на българското председателство. Тоест, от страна на председателството има също доста енергична работа. Благодаря ми за ангажираността за трите институции стана ясно, че искаме да имаме институция, която да е ясно, последователно, практическо, опростено. Това не винаги става, обаче, когато изготвяме тексти. В още линии, по формата. Първо, ние искаме този текст да бъде под формата на регламента, не на директива. Началото беше малко хаотично и беше необходимо да обсъдим, да се борим, за да бъде регламент и сега вече ние сме на мнение, че това е линията, която трябва да следваме, както парламент от самото начало беше за регламент, така че успяхме да наложим тази позиция. Второ, относно процедурата. Европейският парламент е изключително внимателен, що се отнася до това да има процедурни гаранции. Това за Европейския парламент е ключов въпрос. Един елемент, който се обсъжда и който все още не е изчистен, тъй като няма консенсус, се отнася за включването на клауза за неизпълнение на решенията за успечаване и конфискация тогава, когато те се базират на неспазване на върховенството на закона. Това може да изглежда очевидно, но не винаги е ясно, както стана ясно при дискусиите с това искане на Европейския парламент отдавна, от много години насам и виждаме в дискусиите, че въпросът е сложен. Но въпреки това ние държим на позицията си. Има друг елемент, който също се ползва от общо мнение на докладчиците в Сянка. Става дума процедурата да е бърза. Това е друг въпрос, по който трябва да обсъдим допълнително нещата с съвета парламентът а, добави малко а, а, срок, удължи срока, защото а, въпросът е сложен, а, но съветът за сега не е определил точен срок. Ние работим още по въпроса с българското председателство. И третият елемент, е, или четвъртият важен елемент е, и с това може би ще приключа, е, че искаме социално оптимално използване на обезпечените или конфискувани средства. Ние сме близко до постигането на обща позиция между съвета и Европейския парламент. Съветът, както нас, отдава стратегическа важност на компенсирането, обезпечаването на пострадалите, включително на лица или на предприятия, които са засегнати. Това е към момента работата преди следващият триалог, който предстои следващата седмица. Искам още веднъж да благодаря на колегите и оставам на разположение да продължим преговорите. Благодаря ви много. Благодаря. Барбара Спинели иска думата. Уважаеми колеги, ако искате да се изкажете, моля да ми сигнализирате. Ако нямате желание да се изкажете, ще приключим след това изказване. Аз искам да благодаря от цялото се сърце на Натали Гризбек за работата й. Искам само да отбележа, че този регламент е изключително важен, както знае Натали добре, за моята страна. Въпросът за обезпечаването и конфискацията е важен във връзка с многото облаги от престъпна дейност на мафията която работи в голяма част от територията на Италия. Видяхме какво стана в Словакия, убийството на Ян Кулчак, който може би е бил убит от клон на мафията в Италия. Виждаме, че организираната престъпност, мафията са много добре организирани те действат а, транснационално. Така че искам да благодаря отново Натали за, на Натали за положения труд, а, за работата им и за полезните идеи. Добре, колеги. Приключваме това разискване. Следващия триалог ще бъде на 18 април тази година. Следващата среща на комисията ни ще се състои в Брюксел на, на 25 април от 9 до 12.30 и от 5 до 18.30.